След е, оттеглянето на Питър Мах и Гленис Вилмот, Европейския парламент е, отбелязва, че има две места, които са освободени от 1 септември и от 3 октомври съответно и ще информираме националните компетентни власти за освобождаването на тези места. След номинирането на госпожа Мария Габриел е, член, за член на Европейската комисия и господин е, Херберт Ройл, който става член на регионалното правителство в Рейн, Норд, Вестфалия и Гал Пеш като член на Европейската сметна палата. От 7 септември се освобождават местата на Габриел и Ройл и от 1 септември на Гал Пел ще информираме националните власти. Господин Елиот е избран за е, френски депутат. Отбелязваме че мястото е празно от 21 юли 2017 година. Компетентните органи Малта, Федералната република Германия, Обеденото кралство и Френската република ме информираха, че Френсик Замет Димек, Денис Радки, Джонатан Булок, Франс Жаме и баронеса Ношея Мубарик – ще вземат съответните места от съответните дати 24 юли, 24 юни, 1 август, 21 юли, 8 септември и ще заместят Комодини Качия, Ройл, Хелмер, Алиот и Дънкън. Искам да ви припомня, че сега сте пълноправни членове и трябва да изпълнявате всички негови правила.